Ja, ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lady... Уважаеми дами и господа, бих искал да започнем на нашата следобедна сесия. Nachdem im Moment kein Vizepräsident... След като вече нямаме заместник-председател, ще ви помоля, ще водя сесията докато дойде председателят. Поздравявам ви с изслушването новата търговска политика за Европа съгласно стратегията Европа 2020. Е, търговската политика е централен инструмент за устойчиво развитие. И така, в момента развиващите се пазари продължават а, да дърпат напред економиката, за разлика от нас. И тук а, имаме няколко гости, които представят индустрията, както и различните търговски съюзи. Първо искам да приветствам Андрея Бенаси, а, който е генерален директор на Европейската асоциация за средни и малки предприятия. Също така господин Джонатан Манкс, а, който е генерален секретар на Европейската асоциация на синдикатите. И също така Рене Ван Слотен, който е изпълнителен директор по индустриалната политика и председател на работната група за достъп на пазара на Бизнес Европ. И също така имаме представители на комисията. Първо ще дам думата на господин Бенаси от УЕПМАПМЕ и моля гостите да се придържат към отреденото им време 10 минути приблизително. И след това ще имат възможност да... Ще имате възможност да задавате въпроси в сесията въпроси и отговори. И така, знаете, че имаме стратегия Global Europe, Обща Европа и рамка, която се изгради през 2006 и съответно ще бъда много доволен, ако съсредоточите въпросите си върху последните 4 години и съответно какви цели сме постигнали и съответно също ще искам и от ораторите. Благодаря и сега дам думата на господин Андрея Бенаси за 10 минути. Благодаря, уважаеми господин председател. Искам да благодаря за поканата и е също така искам да се опитам да отговоря на вашите въпроси и относно случилото се през а, а, изминалите няколко години и основните политики за малките и средни предприятия. И съответно ще се спра на няколко основни въпроса и ще наблегна естествено на връзката с европейските институции. В заключение, позволете ми да приключа с един въпрос. Но, относно анализа, много често в рамките на международната търговия сме изправени пред предизвикателства, когато, например, едно предприятие от Европейския съюз влиза в международния пазар, то много често се сблъсква с нелоялна конкуренция от трети страни. Друга важна точка е, че през че тази международно, че това международно сътрудничество всъщност а, не засяга само международната конкурентоспособност на световните пазари, на световните конкурентни фирми, но това засяга също така и работната ръка, засяга целият пазар, включително малките и средни предприятия. И много е трудно за малките и средни предприятия да получат достъп на този международен пазар и е, да се възползват от правила за а, лоялна конферен... конкуренция. Нови търговски споразумения трябва да бъдат сключени само с райони, които са атрактивни и привлекателни за Европейския съюз. А, има потенциал за нова търговия, но трябва да видим как да се примахнат съответните търговски бариери малките и средни предприятия имат нужда от специално поле, в което да могат да приложат своята, да развият своя сектор. И а, тези пазари трябва да бъдат много по-прозрачни. И това, трябва, това означава, че позицията на Европейския съюз спрямо своите партньори трябва да бъде малко или много по-агресивна, но дори и след като приключим с евентуалното преструктуриране, има застрашени сектори в Европа. Има различни стандарти, неспазване на основните норми, правни проблеми. Това са въпроси, които непрекъснато изникват и ние трябва да вземем в такива случаи временни защитни мерки. Втората основна точка е, че основните търговски инструменти трябва да бъдат адаптирани. Вярно е, че комисията направи много през изминалите години, но има още толкова много да се прави. Например, нека да вземем пример с антидъмпинговите мерки. Имаше толкова много жалби, които обаче се сблъскаха с толкова много административни пречки. Затова основните административни изисквания трябва да се смалят до няколко страници, за да имаме ефективност. И а, много от малките и средни предприятия дори не могат да си позволят услугите на специализирани адвокати. Това трябва да бъде адаптирано. Третата основна точка. Имаме нужда от повече ефективни инструменти. Е, дори ефективните такива, които имаме, не се използват изцяло от малките и средни предприятия. А, съществуващите са добри, но са твърде комплексни за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия имат нужда от бързи и много ефективни действия. Затова имаме нужда от един много по-простен регистр за жалбите. Друго важно е, че някой от а, митнически служби на страни членки изостават в борбата с а, а, пиратските стоки и с фалшифицираните стоки. Трябва спешно да се преборим с този проблем. А, мисля, че публично-частното партньорство много пъти би помага за борбата с подобни а, фалшиви стоки. И нуждата от евентуална нова, постоянна постоянен представител, това е, е нещо много важно. Мисля, че Съединените щати направиха добра стъпка напред, като изградиха такъв пост. И вместо да се опитваме да влезем във връзка с малките и средни предприятия, може би за комисията ще е по-добре да се обърне към съществуващите вече такива местни регионални е, мрежи, като например регионални асоциации, економически камери, различни мрежи на малки и средни предприятия в национален план, те могат да бъдат използвани много по-ефективно и да помогнат. Разбира се, тези мрежи също трябва да бъдат разработвани, развивани, но са полезни. И много повече информация може да бъде получена със сигурност от използването на такива мрежи. И за да имаме многостранни, двустранни а, отношения с трети страни, мисля, че трябва да се средоточим върху инструменти, които не предизвикват големи проблеми и да използваме инструменти, които разбира се вече съществуват, но те трябва да бъдат разгърнати напълно. Според мен имаме нужда от повече прозрачност, а такава не е напълно постигната. И накрая приветствам също така ролята на Европейския съюз в инвестиционната политика. Призовавам за повече хармонизация на стандартите за инвестиции. И в заключение, ще обобщя казаното до тук. Искаме от европейските институции да напредне в преговорите в двустранен и многостранен план, особено що се отнася до различните регулации за а, такси и мита. Особено имайки предвид е, евентуална адаптация на съществуващите инструменти. Надяваме се също така да Европейския съюз да осигури консултации, квалифицирани консултации за малките и средни предприятия, които искат е, да а, е, предлагат стоките си на международните пазари. Те трябва да получат по-добър достъп до тези пазари, особено, примерно, на пазарите на, на околните страни имаме, на Европейския съюз има нужда от ефективни инструменти. Настоящите инструменти не са напълно пригодени за малките средни предприятия. И също така да се засили борбата с фалшифицираните стоки. А също така има нужда от повече сътрудничество между Европейската комисия, от другите европейски институции, с регионалните мрежи и по-добра хармонизация на а, стандартите за инвестиции. И, и в заключение един въпрос. Надявам се, че вие ще вземете участие в, след... в дебата. Как Европейския а, парламент, съвета и комисията мислят да си сътрудничат с всяка страна, с всеки регион при преговарянето на различните споразумения свободна търговия. И второ, какво ще се случи ако едни а, противоречиви насоки се, взем, се дадат от съвета и от а, парламента. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това, че се придържахте към времето. Следващият оратор е Джон Монкс, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. Господин Монкс, имате думата. Uh, това е част от изслушването днес, за което ви благодаря. Ние от е, гледна точка на синдикатите подкрепяме факта, че на Европейския съюз е необходима ефективна търговска политика и търговията е от важно значение. Е, приемаме това. Независимо от това, смятаме, че европейската търговия и външните отношения трябва да допринесат за европейските цели като цяло. Економическите цели, разбира се, конкурентоспособност и за това, че трябва да живеем на този свят – но е, спецификата на Европейския съюз не трябва да бъде пренебрегвана при различните търговски преговори. Така че ние искаме търговски търговските преговори като част от е, външните отношения да бъдат е, средство е, за постигане на някои от характеристиките на европейската система. Насърчаване на устойчив економически растеж, социално партньорство, прилични условия за работа, чрез МОД, Европейския съюз отговаря и за основните човешки права. Това ни е необходимо от време на време, защото понякога се съревноваваме с хора, които нямат социален модел и е, които в е, много случаи не спазват международни стандарти е, по човешките права и които не проявяват никакъв интерес към прилични условия за работа и е, дори и е, това, че им се дава достъп до европейския пазар, е на основания, е, които е, е, за нас са недопустими и за нас просто е, е, е, е неестествено. Ние искаме винаги да се взимат под внимание околната среда, социалните и човешките права. И всичко това е доста добре отразено в член 21 на новия Лисабонски договор. И също така мислим, че търговската политика трябва да се води открито и ние поздравяваме ролята е, на парламента, която е разширена по смисъла на Лисабонския договор. И ние смятаме, че основните, основните приоритети на Европейската външна служба е да разпространи е, съзнанието за европейския социален модел. Ние смятаме, че една прилична е, социална държава е, трябва да бъде съчетана с корентоспособност и хуманен човешки начин на живот. Е, защото либералната политика допринесе до голяма степен до наскорошното фиаско на финансовите пазари и ако трябва само, е, ако трябва те да използват е, търговията, за да разпространяват идеологията си по света, аз смятам, че ние трябва да правим същото, но като поставяме ударението на други неща. И в този смисъл външната служба трябва да бъде посланник с аташе за заедостта и социалните въпроси. И това аташе трябва да познава програмата по заедостта и социалните въпроси, а няма само, да не е необходимо да има само минало като дипломат. Тоест трябва да се обърнем към социалните партньори. Ние още храносмиламе кризата, е, и утре ще видите организирани демонстрации в Брюксел е, в е, връзка с економическите програмите за економии, които се налагат почти навсякъде в Европейския съюз. Сега, какво се оказа? Кризата показа, че грешката се намира в свободния пазар, който външно и вътрешно се провали и е, направо издъхна и възкръсна благодарение на инжекции с пари на дънакоплатците. И ние е, трябва да не забравяме това. Обаче все пак има някакви граници. Не може всичко да бъде изоставено на пазара, и е, да се смята, че дерегулацията е нещо същностно добро. Защото е, последните 2-3 години разбрахме, че повече регулация, по-умна и по-енергична регулация ще бъде нещо хубаво, а не лошо. И ние настояваме за това Европейски съюз да не влиза в стълкновение с ООН, в сложната и странната организация, когато СТО, както и МОД се оказаха различни планети, въпреки че и двете са в Женева. И е, е, едните казват, нищо, що нямаме е, с, другите. И трябва на последните години се наблюдава някакво сближение, поне се водят съвместни изследвания, но все пак е необходим интегриран подход чрез финансиране на ОНЕ. И ние трябва да сме сигурни, че се налагат и санкции е, по стандартите за търговия, за заетост, за човешки права и околна среда. Това не е въпрос е, на дилема е, или-или. По-скоро трябва да става доброволно. Аз мисля, че СТО ще осъществи връзката между търговията и останалите аспекти, за които говоря. И ако трябва да кажа какъв трябва да бъде центъра на дейността ни, това са двустранни търговски отношения. Ние искаме да има по-активен ангажимент за устойчиво развитие и е, напоследък има нови клаузи. Искаме да видим е, регионални връзки с социални гаранции, които да са включени в търговските споразумения, особено е, при е, търговските споразумения с Латинска Америка и страните от АСЕАН. И е, страните, които имам предвид, не може да избегнат политически подход и подход към околната среда в търговските отношения – ние е, виждаме, че имаше търговско споразумение с Колумбия, въпреки че се нарушават човешките и социалните и, и синдикалните права там. И ние виждаме, че в доклада за Индия не се е, предвижда глава за устойчиво развитие. Ние е, е, е, виждаме, че в това споразумение няма такава глава. Е, в споразумението с Корея също няма глава за устойчиво развитие. И е, ние е, е, тук наблюдаваме как се прилагат. И ние сме скептични специално спрямо Корея. Е, положението не е съвсем същото, но подобно. При задълбочаването на връзките с Съединените щати, според мен е важно е, е, те да се развиват е, в Трансатлантически е, економически съвет не само на ниво бизнес, но на други нива. Съединените щати никога не са искали да включат социалните партньори в този диалог, обаче сега, предвид кой е в Белия дом, мисля, че тази врата може отново да се отвори. Както и с Канада когато се говори за засилено партньорство. Европейския съюз има възможност да прави добро в света от гледна точка на неговите ценности, както и стандартите, стандартите по директивата РИЧ, по обществените услуги, по прозрачността. Ние смятаме, че това са европейски ценности, които ние трябва да преследваме. Това е върху което исках да привлека вниманието ви днес след обед и се надявам да им обърнете внимание. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Искам първо да се извиня за това, че закъснях. Просто бях в задръстване и затова Данил Каспари трябваше да води вместо мене. Искам да напомня, че миналата седмица говорихме за форума на СТО в Женева и че въпросът, който обсъждаме тук сега, всъщност вече беше обсъждан там. А сега нека да пристъпим към следващият ни оратор, господин Рене Ван Слотен, изпълнителен директор по индустриалната политика, председател на работната група за достъп до пазара на бизнес Юрап. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, казвам се Рене Ван Слотен и работя за Европейската, за Европейския съвет за химическа индустрия, СЕФИК, но днес тук ви говоря от името си на Бизнес Европа, ръководител на Бизнес Европа, работна група за достъп до пазара. Аз съм щастлив да мога да приветствам, да, да присъствам тук и да участвам а, в обмяната на възгледи относно стратегията 2020. Първото им послание е, че економически ръст е навсякъде. Съвсем в скоро време развиващите се страни в, в Латинска Америка и Азия ще излязат много по-бързо от економическата криза спрямо Европа. Растежът ще остане сравнително ограничен в Европа през следващите няколко години. И тези е, е, цифри, които имахме на БВП и на, а, а, и на всички други показатели от преди няколко години, със сигурност няма да бъдат постигнати. А, така, както казваше ни сбор, такива предвиждания са много трудни. Но Европа със сигурност няма да бъде древен играч. Разбира се, според доклада за 2025 година, центъра на тежестта на световното производство ще се придвижи към Азия и през 2025 година там ще бъде съсредоточен над 30% от световния БВП. Азиатският БВП ще размине и то с много голяма разлика Европа а, и ще бъде на някъде около 20%. И в краткосрочен и дългосрочен план економическия ръст ще бъде извън Европа. Това означава, дами и господа, че експортът е и трябва да остане основният елемент на европейската економика. Второто ми послание е, че нова търговска политика, новата търговска политика трябва да продължи в същата тази стратегия за глобална комуникация. Тази стратегия на Европа съществува от 2006 година и предприемачите считат, че економическата ориентация и основните компоненти трябва да останат в Европейския съюз и да бъдат конкурентоспособни за бъдеще. Разбира се, ще има много промени, така както имаше вече. не само заради економическата криза, но и ще има един зелен растеж и това ще се дължи също и на промените в Лисабонски, въведени от Лисабонския договор. Европейския съюз трябва да се справи с тази нова реалност, като едновременно с това запази първоначалните си цели, като например дългосрочен ръст и а, осигуряване на работни места за европейските граждани. Ние трябва първо да дефинираме европейските стратегически цели в средносрочен и в дългосрочен план, особено срещу големите развиващи се економики що се отнася до по-традиционни търговски партньори, към Съединените щати, Канада и Япония, трябва да имаме все по-голяма съгласуваност на пазарите. глобална Европа също така подчерта ключовото значение на вътрешните политики. Ако това не се осъществи, всъщност Европа ще бъде изложена на на някои проблеми свързани и на препятствия свързани с, във връзките с ключовите економики в света. Именно за това Генерална дирекция предприятия трябва редовно да оценява вътрешните рамки на Европейския съюз и възможната им конкурентна способност прямо околния свят. Европейската политика за климат и за енергетика е типичен пример в това отношение. Тя трябва непрекъснато да бъде адаптирана, за да бъде в синхрон с европейската индустрия. Имаме все по-задълбочени също така а, области на свободна търговия, нещо, което е важна възможност за европейската економика и не бива да бъде пропускан. Третото ми послание е, че новата търговска политика трябва наистина да даде достъп за европейските компании и да им позволи да стимулират по този начин ръста. Има няколко основни елемента за подобна стратегия на достъпа. Първо, да се премахнат всякакви протекционистични мерки. Второ, да се засилят преговорите в многостранно и двустранно равнище. Трето, а, да се направи нова регулаторна сътрудничество, да се защитят европейските интереси с стратегическите партньори и да се подсилят а, тези елементи, които са от нужда. Европейските стратегии според нас ще продължат да се адаптират, но разбира се, света ще се промени заради петролните проблеми. Новите развиващи се страни, като Бразилия, Индия и Китай, също ще трябва да допринесат за една нова по-чиста економика, зависимо за своята економическа и политическа тежест. Различни специфични сектори, като например химическия а, или пък а, чистото индустриално производство, също ще зависят от преговорите в Доха. С тези преговори е, с, на СТО трябва да се възстанови доверието в економиката. А, също трябва да се увеличи достъпа на европейските компании в новоразвиващите се пазари, като Южна Корея, Индия, Южна Азия и Латинска Америка. Европейския съюз трябва да насърчава своя износ и инвестиционните си интереси в тясно сътрудничество с европейският бизнес различни ключови сектори, като например информационни и комуникативни технологии, транспорт, почтенски и куриерски услуги, енергетиката и, околните, и екологичните услуги, финансовите, а също и различните доставки, най-вече в големите развиващи се страни, трябва да създадат нови бизнес възможности и да са основните движещи за економически ръст, устойчиво развитие и създаване на работни места регулаторните разлики също могат да подкопаят търговията инвестициите. Именно за това Европейския съюз трябва да води двустранни диалози, най-вече с Съединените щати, но също и с Китай, Русия и Япония, за да, при... за да избегне евентуални регулаторни разминавания, които пък да се дължат на финансови проблеми регулаторното синхронизиране трябва да се дължи на един отворен, прозрачен диалог. Търговската политика също трябва да бъде съгласувана с вътрешните политики на Европейския съюз за индустрията. Европейския съюз трябва да изгради много стабилен режим на интелектуална собственост, както вътре, така и вън Европейския съюз, за да подсили иновациите и търговското развитие на новите технологии. Допълнение Европейския съюз трябва да даде приоритет на области, които са конкурентоспособни и където са заинтересовани нашите партньори, като например нисковъглеродните технологии. Специфично внимание трябва да се осигури на новите, на пазарите за обществени поръчки, където са концентрирани големи дялове от БВП. Трябва също така да внимаваме за нечестна конкуренция, за държавни субсидии или увеличаване на антидъмпингови мерки търговските преговори ще се окажат безсмислени, ако Европейския съюз и неговата политика не поеме своите ангажименти. Европейския пазар и стратегията за достъп до него трябва да се съсредоточи върху премахване на бариерите възпрямо развиващите се пазари, включително Русия, Китай, Индия и Бразилия а също така трябва да имаме по-твърда линия спрямо страните, които не спазват техните международни ангажименти в областта на търговията. Все по-голямата нужда от първични суровини и енергетика ще въведат европейските компании в една световна конкуренция през следващите няколко години и нуждата от зелени технологии ще се увеличи все повече Европейският съюз трябва да приложи своята стратегия за първичните суровини и също така да а, се съсредоточи върху докладите на групата, на работната група за определяне на критичните първични суровини. А, ще то се отнася до вътрешните политики на Европейския съюз. Разчитаме на Европейския парламент, за да осъществи пълно разграничаване между европейската селскостопанска политика, осигуряване на сигурност на доставките на храна и останалите. Например, има много продукти дори и в селското стопанство, които са неустойчиви. Например, кожените продукти, те са свързани с много други проблеми, като например обработването, щавенето, оцветяването. Това са все химични, химично замърсяване но пък нека също така да видим какво става с биоетанола, който се произвежда масово в Бразилия. Там се унищожават хранителни ресурси, пък заради него. Не това е устойчивото развитие. И тук Системата за подкрепа на различните политики трябва да бъде разгледана, за да се избегнат подобни изкривявания. И последното ми послание е да, че за да превърнем една политика в успех, имаме нужда от добро сътрудничество между Комисията, Европейския парламент, държавите членки и бизнеса. Лисабонския договор подсилва а, търговията, инвестиционната политика. Подсилената роля на Европейския парламент а, поставя а, европейските граждани на по- видно място, така да се каже. Европейските граждани се тревожат за економическото бъдеще на Европа и за това европейската търговска политика трябва да допринесе за създаването на нови работни места. Парламента до сега демонстрира много положителна роля спрям, в преговорите с други страни, например, при изграждането на, на, на споразумението за, тър... за търговия с Южна Корея. Надяваме се така да бъде и за в бъдеще. Дами и господа, Бизнес Европа вярва, че либерализацията е най-ефективният начин за създаване на работни места и за подобряване на продуктивността и ръста. Е, именно за това се надяваме, че ще има още по-голямо отваряне, регулирано отваряне в Европейския съюз и в отношенията му с трети страни. Разчитаме на европейските институции заедно да работим за преследването и постигането на тази цел. В заключение повтарям четирите основни послания, че растежът е навсякъде, че основните цели трябва да, на Global Europe трябва да, бъд, да продължат да се спазват, че имаме нужда от нова адаптирана търго, търговска политика и също, че институциите трябва да се сътрудничат повече. Благодаря. Благодаря на господин Ван Слойтер и сега започва първия тур е, от е, така, въпроси и въобще отношение към казаното. Първо комисията за коментар. Микрофон. Господин Казак, може би? Уважаеми колеги, наистина изключих с внимание презентациите на тримата ни гости. А, наистина въпросите, които те поставяха, са важни и съществени. Те са на дневния ред на нашата комисия в общо взето повечето от дискусиите, които водим по различни проекти било то на доклади, било то на предложения на Европейската комисия, свързани с търговската, общата търговска политика или по преговорите за сключването на споразумения. Аз мятам, че тази тема е наистина много важна а, с оглед на новият а, момент, в който се намираме, ключов след влизането сила на договора от Лисабон и а, приоритетите, които Европейският съюз и ние като Европейски парламент и комисия, която би трябвало да поставим на вниманието на, на, на нашите партньори в преговорите с, за сключване на едно или друго споразумение. Аз искам да поставя три въпроса, които ми се струва, че биха могли така са, да получат, надявам се, на един отговор искрен от страна както на нашите гости, така и може би представители на комисията, ако имат тук такива. На първо място, как вие виждате, уважаеми е, гости, Европейският съюз по какъв начин би могъл да си осигури доставката на суровини и то сигурни доставки на, суровини от трети страни? По какъв начин търговската политика би могла да, да благоприятства за за, за осигуряването на такива суровини. Вторият ми въпрос е свързан с търговията с, с услуги. В някои многостранни или двустранни преговори се опитват да се намери някакво отваряне към този аспект, т.е. свързано с услугите, но като че ли нямаме все още достатъчно успех във всички преговори. Дали много странният подход ще ни, би ни донесъл повече успех в бъдеще. И а, другият въпрос, който искам да поставя, последният въпрос е как вие виждате, а, уважаеми а, лектори, а, ревизията на общата, а, общата земеделска политика а, би могла, ли могла чрез търговията и ревизията на тази общата земеделска политика да се е, осигури е, качествен икономически растеж в е, страните от Европейския съюз. Благодаря. Това са въпроси, които задаваме от години. От години говорим за обща съвместна политика, обаче нямаме отговор. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, директно мога да продължа с казаното от господин Казак. Ние се намираме в една много интересна дискусия и двустранните договори на Европейския съюз с страни като Индия и други големи региони, които са много ценни, и аз тук подкрепям казаното от ораторите. А, имам предвид Бразилия и Меркурс. А в този смисъл искам да поставя следния въпрос на нашите гости. До каква степен смятате, че това, което Европейския съюз до момента е правил като стратегически подходи, е достатъчно? Какво имам предвид? Имате ли впечатлението, че ние в Европейския съюз вече достатъчно знаем за стратегическите цели на нашите стратегически търговски партньори. Смятате ли, че по въпроса за координацията сме достатъчно ефективни и как виждате отношенията ни с Народна република Китай – има дискусии в Америка, където според медиите Европ... Американския конгрес е решил да предприеме търговски мерки, за да накара китайците да коригират наценяването на ренминби. Смятате ли, че ние като Европейски съюз може да, би трябвало да вървим по подобен път или смятате, че до моментния подход на Европейския съюз, специално що се отнася до Китай, е правилен. Благодаря Thank you, <clears throat> Michael. Um, sorry, Daniel. Даниел. А, процедура въпрос, не? Два, има два е, колеги преди вас, Яник. Thank you, Роберт. Uh... Благодаря, Роберт. Това е интересен въпрос, но въпросът е как да го обсъждаме днес, без да повтаряме казаното от е, години насам. Е, естествено, съвсем естествено е, че чухме изказвания, които са предполагаеми. От представителите на бизнеса очакваме да ни кажат е, какъв е архетипа на бизнес ап – и е, те от край време повтарят, че колкото повече се либерализира економиката, толкова повече работни места се създават. Това е хубаво за нашите предприятия, това е хубаво за е, растежа в Европа. И след като има економически растеж, значи всичко е наред. Е, чухме изказването на представители на синдикатите. Е, който от своя страна твърди, че трябва социалните аспекти, а сега и защитата на околната среда да бъдат включени в споразуменията за свободна търговия. Това е и духа на нашите дискусии в нашата комисия. Е, как да излезем от това взаимоотношение на силите и от е, тези потенциални противоречия между двете, двете позиции? Е, може би бизнес Юроп не е на същото мнение като мен, но винаги когато се преговаря е, споразумение за свободна търговия, ние е, няма само да преговаряме по печалбите от износа, но и от загубите от вноса. Защото едно търговско споразумение не предполага само увеличение на нашия износ, но и наличие на партньор на среща, търговски партньор, който иска ние да освободим достъпа на нашите пазари, за да може той да извлече полза от определени отрасли в економиката. Така че е, сега на европейско ниво в тази стратегическа дискусия ние не можем да определим кои ще са ключовите отрасли за износа и кои е, отрасли трябва да бъдат съхранени на европейско ниво, именно защото са отрасли на бъдещето, защото е, те са свързани с е, благоустройството на територията или с решение на екологична криза, на социална криза, защото това са отрасли, които създават работни места и то работни места за квалифицирана работна ръка е, винаги се гледа дадено търговско споразумение само по себе си и съответно се определя е, кое е, е търговското поле за Европа, промишленото поле за Европа, полето на услугите за Европа и полето на селското стопанство за Европа. И заради това няма да излезем от тази задънена улица, докато не сме установили връзката между е, търговска стратегия и истинска промишлена стратегия за Европейския съюз, истинска стратегия за обществени услуги, за борба срещу промените в климата и е, за е, справяне с социалната криза, която е, е много дълбока в Европейския съюз. Така, коя е нашата промишлена политика, на какво да заложим за бъдеще, в кои отрасли можем да спечелим големи дялове от международния пазар – а от друга страна, както казахме и тази сутрин, ние няма да можем да избягаме от дискусия върху така наречения квалифициран достъп до европейския пазар. Не, не говорим сега за протекционизъм. Не е това духа на нашата дискусия. Но има социален дъмпинг, има, е, има е, валутен дъмпинг има дъмпинг от гледна точка на околната среда. Така че не можем да се отървем от дискусията за квалифицирания достъп до европейския пазар. Трябва да видим какво значи промишлена стратегия и какъв е залога за Европа. <coughs> Кадия. Господин Кадия, има думата. Благодаря, господин председател. Обожавам такъв тип дебати. Обожавам го, защото се затваряме в един тип отношения и разглеждаме, например, търговския въпрос като чисто технически въпрос. Говорим за стандарти, за инвестиции, за митнически тарифи, бариери и така нататък. Но всъщност въпросът е чисто политически. И ако трябва да се радвам на нещо е, че ролята на парламента след Лисабонския договор всъщност само подсилва важната идея, поне за мен, че тук всъщност въпросът с търговията е един чисто а, обществен въпрос. И за това го разглеждаме тук, в чисто политическа рамка. Защото какво всъщност имаме? Имаме един общ провал на Европа. До сега идеологията беше търговията за търговията сама за себе си. И всички казваха, че това е великолепно, успехът е пълен, че ли, крайната либерализация на този пазар е е нещо великолепно. Но видяхме какви са експерти, е, резултатите от кризата. И експертите си замълчаха, а кризата си даде своите резултати и ние, надявам се, се получихме. И след Лисабон, може би е добре, че разглеждаме наново ролята на търговията, но мисля, че трябва да изготвим един документ, който да казва какви са ценностите и приоритетите, какъв е смисъла, който Европа иска да предаде на своята търговска политика – и тук нещо изпъква, а именно възобновяването на, между, на междупартньорските преговори, не толкова на споразуменията. И тук още две неща изпъкват, именно социалният и екологичният фактор. Много е лесно да го изкажем, но вярно е, че има и много договори с а, а, различни страни. Имаме страшно много подписани конвенции, но Европа почти никога не ги спазва. Те си остават на хартия и само ни се обяснява тук за какво служат. Що се отнася до човешките права? Тук господин Монкс говори за проблемите с Колумбия. Да. Този въпрос трябва да бъде засегнат в рамките на търговския въпрос. Но Европа трябва също така да размисли доколко са съгласувани нейните политики относно международната търговия. Защото на моменти имам чувството, че международната търговия е откъсната от всичко останало, което се случва. Но когато се подписва споразумение с Европейския съюз и друга трета страна, без значение дали ще бъде за селско стопанство, за научно-развойна дейност и така нататък, трябва да видим и какви ще са другите страничните мерки. Създават се какви или не допълнителни клаузи, предпазни клаузи и така нататък. Но мисля, че те трябва да се е, помислят преди с подписването на споразумението и да видят как евентуално бъдещата конвенция, която ще се подпише, ще повлияе на развитието на Европа. Ни едно правителство, като например американското правителство, успява да защити своето а, пространство, без обаче да бъде обвинено в протекционизъм и без да бъде обвинено в леви идеи. Така че Европа трябва да успее да направи същото и да помисли как да защити част от своите индустриални сектори. Няма да влизам в детайли, представителя на Бизнес Европа говори по този въпрос. Аз, който, и когато го слушах, аз, който съм просто реформист, направо се чувствах като революционер. А, за това мисля, че трябва да разгледаме тези отношения на търговията с други сектори. Благодаря, Кадия. А, не мисля, че някой от нас са чак такива революционери. Кадир, слушате ли ме? Не. Казвах, някои от нас дори си мислят, че вие сте наистина революционер. така че, благодаря. Даниел, имате думата. Ähm, äh, Както казаха и моите колеги, някакси не сме много щастливи с отговорите на експертите. От една страна, те, трябва да намерим сами отговорите. Въпросът е на къде искаме да се отправим. Трябва да помислим каква да е нашата цел, към която да се стремим. И когато погледнем стратегията 2020 на комисията, която дискутирахме тук в парламента, а, говорим, че искаме да сме много добри навсякъде, във всичко, обаче ясна цел някакси не се откроява. И то цел, която да се измерва, да се контролира, да се проверява. А, то целта 2020 на комисията не е такава цел. Тоест, въпросът ми е, как може да съставим една такава стратегия за промишлеността и за търговията, която да може да се проверява и контролира? Много е трудно. Това беше първото. И второто. Имаме много пътища. Имаме глобална Европа като стратегия. Ние дадохме като парламент нашето становище към тази стратегия. И когато погледнем целият текст, какво казва нашето, нашия политически отдел по отношение на целите? които искаме да постигнем. Какво е станало с тези цели? И ви може да видим, че в крайна сметка почти не сме постигнали успех. Искаме да Имаме много странни споразумения, с тях особено също не сме постигнали успех. По отношение на Доха може да се твърди същото. Имаме обаче споразумение с Южна Корея. Това е единствения успех. Всичко друго е виси във въздуха. По отношение на обществените поръчки. Това е също една ключова дума, която е под въпрос по отношение на успеха. Има ли, имаме ли някакъв е, а, търговски партньор, който да е отворил пазара си за обществените поръчки за нас? Няма. А, в Азия има стандарти, които много се различават от нашите. Тая изобщо не се съобразява там с нашите стандарти. Тази сутрин говорихме за това. Ние също до по определени теми не сме се придвижили напред. Тоест, какво означава развитието, което а, се откроява в момента и какво, какво е влиянието на това развитие на света върху нашата търговска и промишлена стратегия. Когато вземем такива региони като Юго-Источна Азия, Южна Америка, Штатите или Индия, къде са нашите ниши, които са останали за нас или кои са елементите, които може да, на които може да повлияем, как, по какъв начин може да поемем нашата водеща роля. Тоест това са едни основни въпроси, как да тръгнем, не, не непременно кои са пътищата, а на къде искаме да се отправим, за да видим по кои пътища да тръгнем. Бих бил благодарен, ако във втория кръг от отговори експертите биха могли да отговорят на въпроса какво се случи през последните 4 години, кои бяха нашите успехи и неуспехи и къде виждате големите предизвикателства. Сега аз нямам предвид определени споразумения и определени клаузи, които трябва да се включат в споразуменията, а основни въпроси, кои са големите предизвикателства, които трябва да залегнат в стратегиите и основните ни цели. Благодаря. Um, Благодаря. Последният, който ще вземе думата е господин Шулц. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че това, което чухме преди малко от моите колеги, е именно израз за амбивалентното възприятие на това, което казаха нашите трима гости. Аз също щях да започна с въпроса как оценявате резултатите на стратегията Глобална Европа. Аз бих казал, че стратегията се провали. До голяма степен тя се провали. Но може би някои от експертите ще кажат друго. Доха кръга не постигна успех и вероятно няма да постигне успех. Това е само един от примерите. Тоест, как се свързва стратегията за търговията с външната политика на Европейския съюз, економическата и финансовата му политика, така че да се постигне добавена стойност както за европейските граждани, така и за нашите партньори. И големия подход 2020. Какви, какво технологическо развитие ще имаме? Как ще изглежда технологията и света през годината 2020? Как ще изглежда финансовия свят? след като имаме фона на днеска на, на една криза в хранителния сектор. Дали през 2020 година живота на хората не само в Европейския съюз, а навсякъде по света ще е по-добър? Е, ние видяхме конференцията в Нью Йорк и наградата, която бе дадена в един хотел. Нью Йорк каза, показа с своето поведение, че това, предприя... че това мероприятие не беше централно, то е едно допълнително мероприятие. И така, как ще успеем да постигнем нашите цели, които сме заложили в стратегията 2020? И още един аспект. Интересуваме мнението на експертите. След като търговията е вземане и даване, т.е. до каква степен една бъдеща стратегия за търговия 2020 трябва да се формулира, ако наистина става дума за едно взаимно даване и вземане. Искам да дам един пример. Какво имам предвид? В Бразилия производството на етанол е, като на гориво е доста напреднало. С всички проблеми, които са свързани и биха могли да бъдат свързани с това производство на етанол – но има технологически решения е, как да се адаптират и европейски превозни средства да ползват етанола. Т.е. това ново гориво. Има технически решения. Но това се възпрепятства, тези технологии се възпрепятстват да бъдат импортирани в Европа и то от определени предприятия. Тоест Бразилия ще има преднина на този пазар пред Европа. На второ място Китай. Днеска е, трябва да снабдява с храни 1,3 е, милиарда хора, т.е. трябва да се грижи за тяхното оцеляване. Какво означава това за бъдещата економика? Естествено, днеска Китай е, е на пръв поглед един голям играч на, на економическата сцена. Но какви са последствията за заетостта от друга страна, за заплащането и то честното и правилно заплащане на труда. Такива е, аспекти бих искал да чуя в отговорите на нашите експерти. За да може ние е, да, да заострим профила на днешното заседание. Благодаря. Благодаря, Хелмут. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Much, Благодаря, господин председател. Много сме доволни от това, че организирате тази дискусия. Съвсем своевременна е тя. Когато трябва да гледаме напред, трябва да погледнем и назад. И както господин Каспари каза, е, е, ние много е, така усърдно разглеждаме настоящата политика в финансовата рамка до 2006 година, но сега трябва да видим колко бързо и колко далече ще отидем за бъдеще. И е, вие казахте, че е, ние правим наша оценка на глобалния европейски процес и искам да кажа някои неща в интересната дискусия. За нас е, ключовата точка в глобална Европа е да намерим в елемента на конкурентоспособност е, тези, които са свързани е, с политиката в околната среда. И това става е, чрез вътрешната и е, външния аспект на конкурентоспособността едновременно. Примерно ние в Генерална дирекция търговия смятаме, че търговията и преките чуждестранни инвестиции могат да изиграят продуктивна роля е, за суровините, трансфера на технологии, разбира се и възможно най-много да използваме междинния така внос в е, търговия, търговия и е, знаем, че най-бързо и най-големите пазари са зад граница. Нещо, което ние признаваме за пръв път, е, че когато говорим да се отваряме към международната търговия, не става просто само за тарифи или количествени ограничения, трябва да има политика на 21 век на достъпа на пазара. Т.е. да няма бариера въпроса за обществените поръчки, за инвестициите, е, за обществените услуги, за достъпа до суровините, както се каза в дискусията, да има достъп до интелектуалните права и така нататък. И третия въпрос, който трябва глобална Европа да постави на масата, е да се сложи край на мориториума в двустранството двустранни и многостранни търговски споразумения. Ние е, усърдно работихме и по това и включихме преговори с Южна Корея, е, е, те започнаха само преди 3 години. Трябва сега да приключим е, споразумение с Латинска Америка, Колумбия и Перу. Започнахме да работим с, Колу... с Индия, с Канада, с азиатски страни и естествено започнахме отново преговорите с Меркосур. Много голям дневен ред за международните преговори, които могат да се съчетаят с преговорите в Доха. И ако не сме непременно оптимисти, то сме твърдо решени да постигнем споразумение. Е, това е много сериозен дневен ред и виждам, че парламента много сериозно се отнася към него и е, поне до сега е, активно сме сътрудничили. Ако мога е, съвсем накратко да се спра на някой от е, повдигнатите въпроси и да им отговоря на господин Банаси, ние съзнаваме проблемите на малките и средни предприятия, когато трябва е, да се занимават е, с, международните е, пазари. Обаче за тях това трябва да е по-скоро нова възможност и предизвикателство. И комисията няма да ви каже, вие сте оставени сами на себе си. Просто ние взимаме под внимание въпроса и ние знаем, че търговията предполага сложни процедури, има и себестойност и ние ще се опитаме да намерим начин да облегчим е, теглото на малките средни предприятия и за техните потребители, и за хората, които наемат, а също така и износа на тяхната стока. За господин Монкс и други казаха за е, засилването, това, нашето, това укрепване е важно аз не мисля, че нито парламента, нито съвета, нито на комисията, нито гражданите ще са доволни, ако ние просто е, преговаряме е, по споразумения едно след друго, едно след друго, без е, да видим какви са конкретните резултати. Сега бъдещата търговска политика в момента се обсъжда в комисията, обаче аз предварително искам да ви кажа, че засилването на политиката е обект на сериозно внимание Господин Мокс говори за човешките права и краткият отговор е, е, че винаги когато можем и колкото може по-настоятелно говорим по този въпрос, искаме да го включим в СТО, но за сега няма успех. При е, двустранни и регионални преговори също повдигаме въпроса по е, глави за устойчивост във всички наши споразумения. Обаче правим каквото можем и най-вече каквото партньорите ни са готови да го направят. И затова е, гледаме други механизми, GSP, GSP+. Те са много полезни за насърчаването на международни стандарти за труда, човешки права, опазване на околната среда, добро управление – в момента ние преразглеждаме по-нови форми и през 2011 година ще ги предложим. На господин Ван Слотен в... аз съм почти съгласен с всичко. Аз съм съгласен почти всичко. И е, вие говорихте за растежа, е, за приемственост в нашата търговска политика и връзката между вътрешен и вътрешен аспект. Благодаря ви за подкрепата за приключването на преговорите в Доха, двустранните преговори, да има сближение на правилниците, интелектуалната собственост. И е, аз казах, ние подкрепяме е, това, което вие казахте за суровините. Нямам какво да кажа по този въпрос. Мисля, че можем е, да говорим за бъдеще и с вас, и с синдикатите, и с другите организации, които ще бъдат представени. Аз, може би, бих им дал думата, за да отговорят на някои от въпросите на почитаемите членове. Аз искам да се спра само на един-два въпроса. На господин Казак, на господин Казак, участието на Европейския парламент за нас е нещо много важно много важен политически въпрос. Ние искаме да работим с вас по въпросите за суровините. Ние се опитваме да има стратегия, когато се занимаваме с важни стратегически и економически партньори. Въпросът разумно се обсъжда от Европейския съвет – и е, в заключенията на съвета ще видите докъде сме стигнали в тези стратегически връзки на господин Шедол и това как е, избираме отраслите, в които да инвестираме, ние можем да поставим е, ударение, примерно да кажем, на отрасли, които са ориентирани към износ или към внос. Трябва всъщност да видим, е, че е, успешните отрасли са интегрирани в световната търговия, в вноса и в износа. И е, две трети от вноса ни всъщност е за производство, така че на нас ни трябва внос и за да произвеждаме. И по този начин се изгражда връзката, за която вече се каза, между търговската политика и промишлената политика. Е, так, е, хубаво, е, че поставихте ударение. И накрая, господин председател, аз знам, че се изчерпах времето. Съвсем накратко за това. Комисията в момента преразглежда нашата бъдеща търговска политика и днешното изслушване е, е ключов елемент за нас, както и други изслушвания през пролета и лятото аз не мога да дам точен график, но мога е, да предположа, е, че е, съобщението на комисията ще излезе в края на октомври и когато господин Баросо произнесе своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. И мисля, че това ще бъде най-подходящия момент. Мисля, че ще спра до тук и ако има други въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин Молвин. Ще дам думата сега на нашите трима оратори. Нека само да им напомня, че в Европейския парламент по принцип имаме две минути на оратор за такива отговори на въпроси. ще ви дам на вас по изключение 3 минути, но ако се съберете в 2 минути, толкова по-добре. Благодаря. Ще се постарая да отговоря на всички въпроси. Вече казах в моето изказване, че комисията вече е направила много през изминалите няколко години. Ние сме доволни да видим до каква степен тя намали административната тежест за малките и средни предприятия. Не мога да отговоря на всички въпроси, но ще се спра на въпроса за дилемите, свързани с, с търговските споразумения и за включването на социални и екологични клаузи. За нас е много ясно. Тези две клаузи не могат да бъдат обект на преговори. Първо, защото а, развиващите се економики по принцип не ги приемат. Първо, Европейския съюз трябва да ги приеме и да види какви са възможностите. Съвсем нормално е това. Това е нашата реалност. И за тази цел парламентът може да допринесе много. Той си сътрудничи с много институции. Трябва трябва да сме наясно с тази идея. И ако някой, например, каже, че Европа е постигнала всичко, което може да бъде направено, тогава, тогава другите ще следват този модел. Но а, всяка държава членка си има едва ли не своя собствена стратегия в момента. И ако се концентрираме върху една линия, която си набележим, но тя пък в крайна сметка не се спазва от държавите членки. Не говоря само за малките и средни предприятия. Всъщност няма да стигнем до никъде. Всяка държава членка, нека да го признаем, в момента си следва собствената стратегия. И това, което казваше тук представителя на комисията, да, не мисля, че стратегията Глобална Европа се е провалила. Мисля, че имаме някои положителни резултати. Но не всичко е завършено. И не всичко е негативно тук. Относно стратегията Европа 2020, това стратегия ли е? Когато говорим за стратегия, ние трябва да сме абсолютно наясно – какво е било, какъв е бил провала ни в миналото? А ние тук можем ли да говорим за, так, за такова познание? Имаме ли вече познание за провала на Лисабонската стратегия? Не, не мисля. За това смятам, че можем да помислим по този въпрос и евентуално да помислим как Европейския парламент може да сътрудничи с комисията и заедно да се реши как, в кой район, как ще се водят преговорите. За да се... И най-важното е да се намери една обща линия. Трябва да намерим един общ отговор. Според мен, това е ключовият въпрос, който всеки може да се зададе тук в тази зала. Благодаря. Благодаря на, на, колега, на господин Бенаси. Сега господин Монкс. Благодаря, господин председател. Няколко кратки забележки в отговор на многото въпроси и коментари, които бяха казани тук. Тук, вярно, знаем, че има инициатива на комисията от 2006 година, и без значение дали тя успяла или не, ние трябва да се замислим какви са ни целите за бъдеще. Не можем да кажем, че периодът е блестящ за развитието на международната търговия. От 2006 насам определено периодът не е блестящ. Но ние трябва да следваме тенденциите. Стараем се, нещата не винаги вървят добре, и знам, че много хора срещат трудности, но все още очакваме един, така да го наречем, ренесанс на многостранния подход в тази област. Мисля, че е по-добре за развиващия се свят всички да се опитаме да направим нещо конкретно и за тях всъщност е добре за третия свят е добре да се среточат върху собствените си проблеми, вместо да очакват допълнително развитие в двустранните преговори с Съединените щати или Европейския съюз. Мисля, че трябва да признаем, че все още сме в економическа криза. И че в период на криза хората гледат в собствената си градина, т.е. в национален план, а не в международен. И за това, може би, Европа трябва да се опита да се замисли какво може да развие като стратегия. Със сигурност нямаме най-добрите концепции за развитието. Не можем да им продължим с все повече споразумение за свободна търговия. Не можем да продължим както е било преди. И без значение дали става въпрос за селско стопанство или за ключови промишлени области, или пък стратегически ческа индустрия, всички тези въпроси стават все по-проблематични в контекста на настоящата рецесия – и проблеми, свързани с ръста на, на световната търговия. Не мисля, че няма напредък. Европа и комисията се занимават усърдно с най-различни проблеми, не само с двустранни договори и преговори. И мисля, че е много важно Европа да остане бдителна и да се опитва да а, представи, да налага в световен мащаб европейският начин на правене на нещата. Мисля, че това ще бъде ключов елемент в преговорите. Преговорите не са детска игра. Са много сложен елемент. И Европа трябва умело да отстоява това, в което вярва. Било то за първичните суровини, за достъпа до тези суровини, за повече информация относно това, което Китай прави с тях – Знаете, че това директно рефлектира върху цените. Това, което ме забавлява е да видя как някои хора се надяват, че нещата няма да се променят. Не е така. Всичко се променя. Има много фактори за промяната. Благодаря, каза председателя господин Ван Солтен. Има думата сега. Благодаря ви. Чух е, доста ценни коментари и хубави въпроси, които потвърдиха това, което аз казах е, за ролята на тази парламентарна комисия. Само няколко неща. Доста критики по финансовата и економическата система е, ние бяхме на ръба на глобален срив на системата. Обаче, е, дами и господа, нека да ви напомня едно нещо. Това, което беше здравословно и което продължава да работи, е именно световната търговска система. Има прояви на протекционизъм, безспорно от местни неща за е, данък върху износа или увеличение на тарифите, но като цяло е, търговската система продължи да работи. Благодарение на организацията, наречена Световна търговска организация, и които Европейския съюз, както и предприятията, подкрепят, е, така че нека да не забравяме този важен инструмент. Е, по реформата на сълскостопанската политика, това е въпрос, който ми е близко до сърцето. И още веднъж, ако чуя в Европейския съюз 2020, че искате промишлеността да намали емисиите на въглероден двокис, да се използват по-ефективно суровините, защо тогава има дискриминация в достъпа до обновяеми енергийни източници? и е, казах, говорим за етонол, е, биовъглехидрати или захар. Е, защо има дискриминация за тези материали, докато други суровини влизат duty free? Аз не мисля, че ще се изкриви сълскостопанския пазар, ако имате различни, различен подход към различните суровини и към вноса на различни суровини. Сега говорим за вноса. Ние като предприятие не сме насочени само върху износа. Ние искаме да има и вносни стоки на по-низки цени. Е, това като цяло изисква по-висока ефективност на цялостната система. Е, аз мога да говоря от името на моя отрасъл на химическата промишленост. Ако се намалят тарифите, ние можем да станем световен лидер и станем супер конкурент, супер енергийно ефективни. И това може да се подкрепи в много отрасъл. В Съединените щати е, там има протекционизъм на различни промишлености. Ако погледнете, примерно да речем, емисиите на въглероден двокис в Европа в съпоставка с с Съединените щати, виждате, че като цяло ние сме много по-добри от Съединените щати, защото сме открити, а не протекционисти като цяло. Господин Каспари, това, което беше хубаво през последните две години, е, стратегия за достъпа до пазара и е, близкото сътрудничество между предприятията, държавите членки и комисията. Е, и трябва да започна двустранни преговори с е, Южна Корея и това отвори пътя и към други споразумения. Има предизвикателства, суровините, е, е, насърчаване на европейските стандарти. Ние ще работим по това. На господин Шулц двустранните споразумения имат същото минало. Там има ситуация на печалба и за двете страни, и при преговорите, може би не във всеки отрасъл, обаче за европейската економика като цяло да. <clears throat> Thank you. Uh, Mr. Ransdorf, you the floor. Господин Лампсдорф поиска думата. Напоследък аз бях на е, чешко-китайското дружество в Китай. Имам да кажа две неща след това посещение. Първо, Китай е в преход от износ на суровини към внос на суровини, защото в миналото китайското ръководство на няколко пъти е отказвало да въведе принципа на минималната заплата. Докато сега минималната заплата е била увеличена неоколкократно, а едновременно с това са увеличили и реалните доходи на населението. И за европейските дружество е, е добре да бъдат представени на китайския пазар – но ще има и сериозна конкуренция от китайското производство. Основното ми впечатление е, че китайците, особено младото поколение, е, се увлича от съвременността. Когато посетих е, е, фирми, примерно производители на електрически коли, средната възраст на заетите там е 29 години. Китайците изпращат много хора в Западна Европа да учат е, напреднали технологии в Съединените щати и ще дойде време, когато те ще бъдат конкуренти не само защото е, ще предлагат е, ниски цени, или стоки на ниски цени, но също така и в областта на е, хай-тека, на високите технологии. Така че ние ще сме изправени пред двойно предизвикателство. По-големи възможности, които предлага големия китайски пазар и е, сериозната конкуренция на китайските производители. Затова питам членовете, нашите гости, е, как, доколко сме подготвени за тези предизвикателства? <coughs> well, we've no other speakers, so if one member of the panel would like to... Така. Един от нашите гости иска да отговори на а, въпроса на господин Ламсдорф. Китай е наистина голяма възможност за европейския бизнес. И едновременно с това, така както вие съвсем правилно споменахте, това е голямо предизвикателство. Не мисля, че трябва да се страхуваме от конкуренцията с Китай. И не бива да се затваряме в протекционизъм. Трябва да отворим китайските пазари за европейския бизнес. Трябва... И също това говореха търговските камери. И трябва също така да видим какво можем да променим и да подобрим в поведението на китайското правителство спрямо европейския бизнес. Ние трябва да направим всичко възможно за отваряне на китайския пазар към европейски стоки и да сме сигурни, че Китай играе честно. От друга страна, в Европа ние трябва да сме сигурни, че можем да бъдем конкурентоспособни, да имаме нужната правна рамка, която да ни позволява да се сравняваваме с тях. Например, спирам се на сектор, който аз познавам. Говорихме по този въпрос в кръга съм преговори Доха. Китай също участваше. Миналата година представляваше 22% от световните химични продажби. Е, Европейския съюз е 24, с 24%. Виждате, че Китай има по-голям износ, по-голям дял от Съединените щати, например. И не винаги можем да си позволим това, защото сектор е много деликатен. И за това ние мислим, например, че можем да направим много сами в Европа относно климатичните промени, като си налагаме някакви цели – но без участието на Китай. Ако наистина искаме да сме е, сигурни и сериозни, трябва да направим така, че да увлечем нашите партньори. Не можем просто да се затворим очите пред това, което правят другите конкуренти. Виждате какво става с изнасянето на а, производството. И това е, не, не е в интерес нито на работещите, нито в интерес на европейския бизнес. Благодаря. Сега отново дам за господин Болдуин от комисията. Благодаря, господин председател. Е, сега е едноминутен бърз отговор е, на тези широк кръг от въпроси. Опасно е да пробвам, но ще пробвам. Ние трябва да направим нещо повече. Можем да направим много-много повече с Китай сега може да се каже, че те са втория ни търговски партньор. Това е източник на изключително разнообразие на потребителски стоки, а, също така и ключов партньор за нашата промишленост, нарастващ пазар за нашия износ. Както господин Васлотен, той каза, че това е по-скоро възможност, отколкото заплаха така, но търговията, която водим с търговията е под потенциала, особено нашия износ. Ние сме дълбоко обезпокоени от стандарти, регулации, услуги, обществени поръчки и недостатъчно засилване на е, интелектуалната собственост ще е и, и, и разширението на мерките е, за индустриална политика, които имат предвид както вноса, трансфера на технологиите и така нататък. Това са основни въпроси. Как се справяме с тях? Ние не се плашим да, ги, да внесем тези въпроси в СТО и сме умерени оптимисти. Искаме е, Китай да се включи в стратегически дискусии, е, като например е, потенциала за търговско ниво на високо ниво, но трябва да убедим Китай да отхвърли изкушението на економическия национализъм и да преследва това, което законно разглежда като економически растеж, технологически иновации и сътрудничество с партньори като Европейския съюз. Мисля, че това е наша задача, господин председател. Благодаря много на представителя на комисията и благодаря на тримата изказали се днес. Те действително осветлиха въпроса. Благодаря ви за това, че ни отделихте време. А ние минаваме напред по 14 точка. Сега, така, като потребители понякога говорим за банани и искам да помоля Габриел Марсо. Габриел Марсо, Габриел Марсо да заповяда на президиума. И тези, които не разбират за какво се изразява режима на бананите, на 15 декември 2009 година Европейския съюз и група от Латинска Америка, Съединените щати постигнаха споразумение за е, тарифите на Европейския съюз по вноса на банани. Е, това е сложи край на един от най-дългите търговски спорове в, в човешката памет. Въпроса за вноса на банани, е, защото става въпрос за а, милиони тонове, които да могат да влизат безмитно с, с 176 евро на килограм, на, на, на, на тон. И е, това е, всъщност изключение спрямо останалия внос. Аз участвах е, в тези преговори години наред. Аз мятах, че американците и Боб Дол имат финансови интереси в Чекита. Един от най-големите вносители на банани в Европейския съюз и започна търговска война, която, е, не знам, която, която очевидно вече ще приключи. Така поне се надявам. Uh, За мен е удоволствие да кажа добър ден на Габриел Марсо, един от най-важните правници в СТО. Той е съветник в правната служба на СТО и отида да работи там през септември 1994 година когато именно е, започна спора през септември 2005-2010 година е член на Паскал Лами, е, който е директор на СТО. Е, той е асоцииран професор в правния факултет на университета в Женева и освен това на институт, завършила е института за международни отношения, където и преподава международно право търговско право. Той ще ни запознае с спора преди да се постигне споразумение по вноса на банани и преди да му дам думата, искам да ви кажа, че това споразумение беше внесено в Европейския парламент и парламента трябва сега да реши дали ще одобри това споразумение или не. Докладчика Франческа Манцини е тук. заповядайте. имате думата, Габриел. Thank you very much, uh, Mr. President. I'm most honored to be here today. Благодаря, господин председател. За мен е чест да бъда тук днес. Съвсем накратко ще говоря за споразумението за бананите и ще започна от предисторията на това а, споразумение. Това е едно историческо споразумение от гледна точка СТО. Може би след обясненията ще разберете защо всъщност става въпрос не само за споразумение, за същински спор. Нека да се върна към основата. Надявам се това да ви помогне да разберете. Та един от основните принципи на ГАТ и на СТО е, че всички продукти от всички членове на ГАТИ на СТО трябва да бъдат, да получат еднакъв режим. Това е старата идея за затворен клуб, така да се каже. И, например, ако се, на Европейския съюз каже, ще внасям маси или ще внасям банани, ще им и на тарифа 30%. В такъв случай всички та, маси или банани от всички че страни членки на на СТО ще бъдат внасени на тази а, стойност. Но проблема с бананите идва от там, че Европейския съюз има много дълга история, свързана с страните от АКТБ. И европейците винаги са а, давали преференциални режими на бананите, внесени от АКТБ, спрямо бананите, внесени от други региони на света. И когато аз обяснявам този спор за бананите на студентите в университета, казвам, че това е всъщност една дълга и сложна любовна история, където и латино страните, и АКТБ страните се опитват да станат единственият любим на Европейския съюз. Всъщност, историята за бананите всъщност не е а, борба между Европейския съюз и Съединените щати, въпреки че има, разбира се, такива а, санкции, които се налагат. Но ролята на СТО позволява всяка една а, страна да, примерно, да дава с преференциални тарифи на някои страни, страните от развиващия се свят спрямо други. Например, ако европейците кажат а, ще внасям маси от Канада, то ще ги внасям с тарифа 30%. Но при все това, когато внасям маси, например, от някоя развиваща се държава, тарифата ще бъде 0%, за да се подпомогне тази държава. Но а, всички еднакви маси и изходни маси от раз, всички развиващи се страни трябва да бъдат третирани по абсолютно същия начин. И там е проблема. А, не, че Европа не иска да бъде щедра с развиващите се страни, но европейците винаги са третирали по-добре вноса от АКТБ спрямо вноса от другите развиващи се страни. И в случая с бананите, а, Европейския съюз не е, а, взима никакви тарифи, никак, не практикува никакви тарифи спрямо АКТБ при внос на банани, а тарифите за Латинска Америка за същия внос са страшно високи. И е, съответно се налагат допълни, и допълнителни ограничения на вноса на банани от Латинска Америка. А, така че латинските страни бяха а, много а, разочаровани и ядосани от това, защото те казват, нашите банани са като бананите на АКТБ, но Европейския съюз не ни третира по същия начин, което предизвика много спорове и Европейската общност на времето водеше преговори с ГАД, и ГАД каза, трябва да спрете с тази разлика. Но това беше а, когато спор още беше в начална форма. След това при СТО европейците подобриха а, този режим на внос. Тогава обаче латиностраните започнаха друг спор. Имаше няколко такива спорове. Всеки път, а, така да кажа, трибунала на СТО казваше на европейците, трябва да спрете с вашата дискриминация. СТО всъщност е голямо семейство и следователно всички членове на семейството трябва да бъдат третирани еднакво. И в един момент и американците наложиха санкции, защото европейците не промениха достатъчно банановия режим. Разбира се, американците не произвеждат банани, но те имат индустрии, които имат големи интереси в а, бананите. През 2001 година, при стартирането на преговорите от Доха, европейците обещаха да подобрят ситуацията и да преминат на една система от един, с, един, с една тарифа и да премахнат квотите в замяна. И че по този начин ще се реши въпроса с бананите. Европейците получиха два а, режима. Даде им се право между 6-7 години да променят въпросния режим. Те трябваше да намерят едно ниво на тарифите за бананите, което да отговаря на това, което СТО искаше от тях. Но проблемът е, че в ГАД СТО нямаше никакви правила, които да кажат а, какви трябва да са въпросните тарифи за бананите. Единственото правило беше, че когато една страна иска да има тарифа за внос на даден продукт, тя трябва да договаря с основния доставчик. Но в този случай основният доставчик са латиностраните. А, така че европейците и латиностраните се опитаха да намерят подходящо ниво на тарифите и да се споразумеят. Но те не успяха да постигнат споразумение. Имаше две е, съдебни решения след това. И всеки път, когато Европейската общност даваше някаква цифра, посочваше някаква цифра, от другата страна се казваше, не, това не е добра цифра, защото латиностраните казваха, че тази цифра е много по-висока спрямо това, което се е предлагало на АКТБ. Но Едновременно с а, този спор за търсене на подходяща цифра с латиностраните, европейците искаха да зачетат а, своите ангажименти спрямо АКТБ. КТБ винаги са изнасяли банани на нулева стойност тарифи. Така че европейците казаха, единственият начин по който можем да продължим да получаваме банани на нулеви тарифи е да имаме споразумение свободна търговия с АКТБ. И а, тогава започнаха преговорите. Едновременно с тези преговори за споразумение свободна търговия между европейците и АКТБ, европейците се търсиха правилно ниво на тарифи заедно с латино производителите. Както вече казах, беше много сложно и много проблематично. През 2005 а, имаше една среща на върха и латино страните реши, заплашиха, че ще прекратят ще, всяк, всякакви преговори. Едновременно с това екипа на господин Лами реши, заедно с помощта на Норвегия, да участват като посредници за постигане споразумение. Имаше известен резултат, но в крайна сметка пак не се стигна до споразумение. През 2007 година нов спор се получи. Панама и Колумбия стартираха нов спор, казвайки, че европейците не правят нищо за постигане на едно тарифно ниво. И Колумбия и Панама поискаха от генерален директор Паскал Лами да разгледа проблема лично с своите служители. Паскал ми със сигурност много добре разбираше старата любов между АКТБ и Европейската общност. И разбира също така международните отношения, многостранните отношения на Европейския Европейския съюз. Имаше стотици срещи от всякакъв тип в стремежа си да намерим решение. Предлагаха се една тарифа, втора тарифа, едно условие, второ условие. През юли 2008 година Паскал Ами постави определен брой условия на маста. Те бяха приети от Европейската комисия, но не и от латино страните. А, така че Паскал Ами каза, аз направих каквото можах. От тук нататък оправяйте се. Разбира се, вратата ми остава отворена, ако искате да се върнете на масата за преговорите. В крайна сметка, то постигна се споразумение. През декември 2009 латиностраните, Европейския съюз и останалите се споразумяха за едно ниво на тарифите за определен период от време. Това е като цяло банановия конфликт. Е, но всъщност това споразумение е много повече от споразумение. Защото от гледна точка на СТО, това е най-важното споразумение за цялата история на ГАТ и СТО. И то е историческо не защото имаше толкова много стотици заседания и дълъг спор между европейците и Съединените щати, и латино страните, а, защото за да, могат, за да може да се подпише на такова споразумение, трябва да се разрешат абсолютно всички въпроси, свързани с бананите. Това беше идеята. Така че а, това споразумение е интересно, защото през това време, докато се водят преговорите, Европа се разшири много пъти. Европейския съюз се разшири. И съответно тези а, споразумения трябваше да бъдат а, разгледани в, споразум... в а, перспективата на бъдещето разширение. А, и сега вече присъстваме на едно а, разширение, разширяване на Европа, което е невероятно. Разбира се, банановото споразумение е пряко свързано и с историята на кръглата маса от Доха. Бананите са тропически продукти. Но Европейския съюз не искат да ги разглеждат такива, защото има най-различни тарифи и условия за внасянето на тропически продукти а, бананите бяха за това, тази цел разгледани отделно от останалите тропически продукти. И... Това беше единственото изключение, което европейците направиха. А, за, освен, паралелно с това голямо споразумение, имаше и други, по-малки, за другите тропически продукти. И в заключение мога да кажа, предполагам сега всички разбирате, че тук банановия спор е нещо повече от просто спор. Имаше спорове, три разширявания, имаше заплахи с санкции и в крайна сметка днес се уреждат важни аспекти, свързани с кръглата маса от Доха. Така че това е едно от най-уникалните, забележителни постижения и договори, които са подписани в историята на нашата организация. Така че ви поздравявам и ви благодаря от името на СТО. Добре, Габриел, аз от е, години наред следя това от е, Американския сенат е, СТО. Благодаря не само за това, че ясно и, разбираемо за всички ни казахте всичко. Сега госпожа Балцини, като докладчик, има думата за коментар. Ringrazio molto la signora Marceau per questa благодаря на госпожа Месо за тази много ясна и в същото време обширна презентация на този комплекс от въпроси. Това бяха сложни преговори, но две неща, два въпроса искам да отправя към нея. В края на вашия доклад вие казахте следното. Какво всъщност стои в споразумението от Женева? Всъщност не става дума само за споразумение за банани, става дума и за други продукти, които са включени в това споразумение. Е, това споразумение има влияние върху други отношения на Европейския съюз с партньори и има връзка с преговорите от Доха. Ако това споразумение най-накрая бъде подписано, какви ще са последствията? Какво друго има в споразумението, освен банани? Става ли дума за процедури, за процеси и дали споразумението ще бъде подобрено или блокирано? На второ място, ако това споразумение го нямаше, какви негативни последствия ще, ще има това за Европа? Какво трябваше да търпим тогава? Какви спорове щяха да, щяхме да имаме? Защото вие говорихте за отворени проблеми, нерешени спорове. А дали с подписването на това споразумение такива отворени въпроси за винаги ще бъдат изчистени? Как изглежда ситуацията? Това споразумение представлява един огромен гроб, където може да заровим всички наши спорове, също така и в, по отношение на преференциалните продукти. Така ли? Освен това, си мисля, може би не става дума само за економически въпроси, става дума и за поведение от страна на Европейския съюз. Може би по отношение на други партньори поведението на съюза би било друго. Благодаря, Данил. Уважаеми колеги, мисля, че има ясни предимства от това споразумение в Женева. Стана ясно, че в крайна сметка този спор, дълъг спор, ще бъде приключен. Спор, който беше много неприятен за Европейския съюз. Освен това, латиноамериканските страни няма да се радват на преференциални митнически ставки. От друга страна, е, знаем, че бананите имат голяма роля в тези страни, което не прави въпроса по-лесен. Латиноамериканските държави, когато ако те получат по-низки ставки, това ще има влияние върху производителите на бадания от страните на КТБ. Ние говорим за 280 милиона евро за Мадейра, за френските територии. Говорим за тези 190 милиона евро от Европейската комисия, предназначени за подпомагане – е, говорим за нулеви ставки при вноса на банани. Той става дума за големи развития. Ние искаме да подкрепим нашите партньори. Т.е. да подкрепим европейските производители на банани. Моят въпрос е, Смятате ли, че с право европейските производители се оплакват от това споразумение? Мислите ли, че наистина това споразумение ще има негативни последствия за тях? Ние говорим за трицифрени милионни суми – Дали последствията ще се ограничат само в областта на производството на банани или ще има е, последствия за други браншове? Споразумението, което идва след 20 години спорове, представлява ли шанс за ново развитие? Европейския съюз може би ще използва този шанс за подкрепа на тези региони и може би ще се поощри производството на а, други продукти и култури, не само за, на банани, което би имало положително въздействие за регионите. Благодаря, господин Спарони. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на госпожа Мерсо за нейната презентация. Имам следния въпрос. Когато, ако се променят отношенията по, вследствие на променената бананова система и отношението между АКТБ и не АКТБ страните – и се питам, дали ще има влияние не само върху европейските производители на банани, а може би ще има а, това споразумение и влияние върху другите европейски производители на плодове. Какви ще са условията за вносителите на плодове? и какви ще са последствията за вносителите на банани и вносители на друг вид плодове, е, т.е. плодове, които конкурират бананите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Now, uh, just in, in relation to... Във връзка с е, описанието, което направихте на конфликта преди споразумението от е, Женева, вие непрекъснато казвате, че представителите на Латинска Америка непрекъснато са имали оплаквания за дискриминация. Е, е, това е, латиноамериканските представители бяха, не беше ли много по-голям конфликт, в който се включват могъщи транснационални компании, чието интерес беше поставен под въпрос от е, е, съществуващите споразумения, а те искат да се увеличат техните печалби. Не беше просто е, въпрос на обикновените представители на Латинския всъщност въпросът беше ли решен от женското споразумение или от споразумението за свободна търговия, което Европейски съюз току-що подписа с Колумбия и Перу. Е, това няма ли да предизвика огромно разместване на пластовете сред производителите на банани? И малките производители в африканските и карибския басейн е, са изключително ощетени от последните събития включително и решенията на ЕФТА и споразумението на Европейския съюз с, а, а, Перу. Големите корпоранции Чикейтос, United Fruits, те са те имат могъщи лобита и някои от техните действия по отношение на човешките права или противопоставянето на синдикалното движение са прочути. Докато други производители ще бъдат е, ощетени, докато те е, е, са се проявили с производство, което помага на обикновените хора, на синдикатите и така нататък. И защото как СТО гледа на тези въпроси? Можете ли да кажете нещо по това? Thank you, Joe. Um, I would just add, uh, so that um, Mrs. Uh, Marceau doesn't get too... Uh, Искам да ви кажа, че може би комисията ще може да отговори на тези въпроси. Е, и комисията сега след малко ще вземе думата. Е, но всъщност най-много време ви даваме на вас. Норман. Благодаря, господин председател. Искам от сърце да благодаря на госпожа Мърсо за разбираемия начин, по който ни обяви за историческото развитие на това споразумение в СТО. Но от тогава до сега са се случили и други неща. И е, моя колега току-що ги спомена. Е, Бих искал да попитам дали нови съкръщения на, на а, тарифите за внос на банани по силата на споразуменията с Перу, с Колумбия, те съответстват ли на споразумението от Женева 2009 година и съобразено ли е с дневния ред на преговорите в Доха? Няма ли да има нов раунд от нови а, жалби? Готови ли сте е, да им отговорите? Сме ли изправени пред по-сложна е, е, ситуация при бъдещата търговия с банани между тези производители и Европейския съюз? Искам да ви призная, че когато посетих Еквадор, имаше тежък обмен на възгледи е, между производителите на банани и търговците на банани в тази страна. И те казаха, че споразумението е, на ЕО с Колумбия и Перу е, всъщност влушава положението и те се страхуват, че няма да имат същите шансове. Може би вие съзирате е, някакво основание за оплакване на Еквадор към СТО. Не трябва ли същите преференции да се дадат на Еквадор, е, независимо от това, че те вече са започнали нов раунд на преговори? Искам да задам и същия въпрос на комисията. Вие готови ли сте да дадете същите преференции на Еквадор, е, както на Колумбия и централноамериканските доставчици, е, което да съответства на споразумението по СТО? Или е, мерките за страните от СТО ще бъдат оттеглени от бюджета за развитие? дали е, всъщност средствата от Фонда за развитие няма да е, поправят щетите от е, някои други споразумения. Сега искам да помоля Габриел да отговори на тези въпроси, преди да дам думата на комисията. А, а, но аз ще задам един а, прост въпрос. А, вие, Обдол беше ли нает от някоя голяма международна корпорация като Чекита? Thank you very much. Uh, first, um... Благодаря. Първо, малко детайли относно положителните резултати от това споразумение. Предполагам, че вече ги знаете, но все пак Основното е, че се уреди този спор. И ако европейците наистина се интересуваха от този спор, те всъщност бяха и много изнервени от този спор, особено от санкциите, които им бяха наложени от Съединените щати след цялата серия спорове и санкции, които бяха премахнати през 2001 година след стартирането на преговорите в Доха. След това бяха замразени, след това бяха ам, ам, махнати и така нататък. В зависимост от това, доколко европейците се справяха с проблема. Но най-важното, всъщност най-важният резултат е, че самия спор а, беше, беше прекратен платен. Е, и от своя страна, ако чино-американските страни се интересуваха от чисто физически аспект на нещата, т.е. самите банани, то американците се интересуваха най-вече от цялата селскостопанска индустрия, свързана с а, бананите, например дистрибуция и преработка. А пък СТО и трибуналът, ако мога така да нарека на СТО, казаха, че, каза, че а, Европейския съюз а, дава преференции на АКТБ и а, пренебрегва ангажименти. И именно там американците а, намериха слабото място и на това се базираха с санкциите. Та, първият елемент, който беше решен, реши едновременно няколко проблема. А тук говоря за най-големия спор а, за цялата история на ГАТ СТО. Говорим за санкции. Няма да влизам в детайли, но споразумението за бананите от Женева казва, че след като а, този договор се ратифицира от всички заинтересовани страни, то а, ще има нов график и всички страни, участващи в спора, включително и, държа... и Съединените щати, се съгласиха да подпишат този нов договор, уреждането на спора така че първият, кой първи започна спора, а, той беше представен, първият беше представен на ГАД, а, повдигнат от пет латинострани износители на банани. След това беше, е, бяха, тези латинострани бяха подкрепени от Съединените щати и е, всички потенциални санкции няма да влизам в технически детайли, но тези санкции, които могат да бъдат замразени и после отново рестартирани, а, все още могат да се върнат. Ако другият а, участник в споразумението не го спазим. Защото, а, примерно, десни правителства са подписали разширяванията. Но Идеята е също така да се а, обещетят тези, които губят достъп до пазара или дялове в пазара заради разширяването. Ам... И в момента, в който, а, примерно, държава, която има нулева тарифа, влезе в Европейския съюз, а, например, а, тогава, примерно, Европейския съюз трябва да компенсира всички останали, които ще пострадат от едно такова присъединяване. Така че бъдещото разширяване все още е висящ процес. Така както беше в началото. Другият важен елемент е, че всички елементи, свързани с Доха, и тук госпожа Балзани е права, всъщност са свързани с банановото споразумение. И едно такова меко уреждане на спора всъщност включва всички тропически продукти, не само бананите. И тук тези страни се споразумяха за тропическите продукти. Не са, и то никой не ги караше на сила да го правят. Тоест, виждате, че в, в контекста на преговорите от Доха се споразумяха не само за бананите, но и за останалите тропически продукти. Именно за това банановият договор всъщност трябва да бъде считан за едно от големите постижения и на Доха. И орязването на режимите за банани всъщност беше едно от основните постижения в Женева. Там, това са трите основни типа печалба, така да кажем, от е, банановото споразумение. И настъпи един институци... институционален мир – в системата на СТО след постигането на това историческо споразумение. Негативните последствия, така както казахте, е всъщност обратната страна на положителните. Имаше ратификация и европейците не могат да напишат нов списък, който да поставя нови тарифи. Ако няма ратификация, латиностраните и американците няма да се съгласят да а, решат проблема, да решат спора формално. И следователно а, правата няма да бъдат правно признати. Така че негативното последствие от липсата на ратификация е, че Европа и СТО и цялата многостранна система няма да може да се възползва от много, многобройните положителни елементи на спора. А СТО няма да изпрати никой да води преговорите, дори и да има великолепни възможности. Но дори, примерно, и в... тук всъщност се гледат институционалните измерения на а, договора, на самия спор, наистина е исторически. Бяха запитани много въпроси. Някои от тях не са в а, моите компетенции. Например, какво ще е последствието за европейските производители, а, как а, а, това, което се дава на не АКТБ страните, всъщност ще засегне другите. Но тук най-важното е да осъзнаем, че това, което Европа направи в този а, спор, е, че тя най-сет не успя да а, се отнесе еднакво към всичко, към всички. И каза, окей, всички, които внасят банани на нашата територия, ще се ползват от абсолютно същите условия. Но това, което Европа всъщност направи, е, че се е, започна да спазва абсолютно всички правила. Всич, целият внос се третира по абсолютно същия начин, но не само това. Едновременно с това се преговарят други поддоговори, които евентуално е, ще позволят на АКТБ да получат някакви преференциал... преференции. Мисля, че комисията все пак е много по-компетентна от мен да отговори по другите въпроси, свързани с синдикати, с човешки права и така нататък. Но в СТО няма една власт, която да се намеси вътре в самите спорове по споразуменията свободна търговия. Така че правителствата на а, СТО а, имат право да преговарят договори. И аз съм само адвокат и тези споразумения за свободна търговия не са отбелязани, не са представени пред СТО новите споразумения на европейците и отделните правителства имат право да преговарят такива споразумения. И съответно ние не знаем с подробности отделните елементи на тези споразумения. Ако едно правителство иска да прави някакви преговори, Европа трябва да реши дали а, ще има такива или не. Но ако въпросното правителство се обърне към и казва, искам споразумение за свободна търговия с Европа, но те не искат да преговарят с нас, това вече е съвсем друг въпрос. И кой точно е стартирал а, спора, дали Боб Дол, дали е бил подтигнат от някой други? Да, американците бяха участници в спора. Те се сръточиха върху страничните услуги, свързани с бананите. Но нека да кажем, че те не бяха най-активните. Еквадор бяха най-активните. той беше основният искащ, основният страдаш от а, политиката на Европа. А, и Еквадор в случая тъй като европейците не спазваха правилата, получи правото да нарушава своите задължения. Европейците не, ме, не ни третират правилно, не ни третират честно, казва Еквадор и следователно ние нищо не можем да направим. И Еквадор а, беше получил правото да произвежда а, различни типове вина и шампанско. а, всъщност различни типове вина, които да нарече шампанско, в пълно нарушение на интелектуалната собственост нещо, което все пак влиза в противоречие с принципите на СТО. Надявам се, че успях да отговоря на повечето въпроси. Габриел, от името на нашата комисия искам да ви благодаря за а, отговорите на въпросите, които бяха сбити и по този а, плъзгав въпрос. А сега искам да се обърна към комисията от а, Генерална дирекция Селско стопанство. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Марсо, за това интересно изложение. То беше много ясно и хубаво и точно и в е, значителна степен е, е, вие отговорихте и на някои от въпросите, които зададоха членове на парламента. Тук само ще се опитам да е, се върна към съдържанието на споразумението и да чуя какво ще кажат е, колегите е, и да отговорят на по-конкретните въпроси на членовете на парламента. Както вече госпожа Марсо каза, споразумението за бананите не беше просто споразумение за банани. Така че предимствата на споразумението засягат не само бананите, но и други стоки. Е, има четири части в това споразумение. Първо, споразумението за бананите само по себе си. Второ, споразумение с е, Съединените щати е, по края на забраната на внос от Европейския съюз, споразумение по преференции. Госпожа Мърсо също ги спомена. И на четвърто място споразумението с страните от е, АСП, защото Европейския съюз се съгласи не да компенсира, а да приеме някои приспособителни мерки, е, за да се справи с последиците от либерализирането на търговията. Споразумението по бананите беше ясно обяснено. Сега нещо по преференциалните режими и тропическите продукти. Всъщност споразумението включваше третирането на някои продукти, като например бананите в преговорите от Доха. И е, това споразумение всъщност цели е, стълкновението на интересите между различни страни. Първо, износите по тропическите продукти, латинско, латиноамериканците партньори изискваха по-задълбочено либерализиране на е, износните мита на някои стоки и интересите на страните от АСП, е, които искаха е, ефекта от либерализирането на търговията да се намали. И това е, всъщност е, беше включено в предложението на АСП е, за преференциалния режим и доведе до по-бавно намаление на тарифите по някои вносни стоки. и в рамките на това споразумение се стигна до съгласието, а, формулата за намаление да бъде включена в следващите начини за водене на преговорите в Доха по селско стопанство. АСП и Латинска Америка подкрепиха начина за водене на това и това да бъде включено в кръга от преговори в Доха. Страните се споразумяха по списък от продукти, е, които трябва да станат обект на това третиране или на тази формула за либерализиране на тарифите. И както вече госпожа Марсо каза, това е нещо, това е огромна подкрепа до огромен принос е, преговорите по, в Доха, защото е, тропическите продукти и преференциалните режими са препятствие в този е, е, тур от преговори и когато отстраним това препятствие, бъдещите преговори е, се улесняват значително. Аз мисля, че имаше и въпроси върху отражението на споразумението за бананите върху производителите на банани в Европейския съюз. Искам само да подчертая, че според нас е, е, е, производството на банани в Европейския съюз не са включени в това споразумение, а в вътрешния е, режим, режим от ПОЗЕ, но може би моя колега трябва да каже нещо по този вътрешен за Европейския съюз режим. Да, но. Uh, е, concerning uh, the potential impact of this uh, agreement. Благодаря. Относно тези споразумения, трябва да се каже, че комисията проведе през 2006 година една оценка на въздействието относно реформата на режима на бананите. Тази оценка на въздействието се дължеше на на условия, всъщност приемаше условия, сходни с тези от Женевското споразумение и а, заключи, че имайки предвид модалностите при плащането на помощите при предишните режими, няма да има кой знае какво въздействие върху производството. А, основният, основното влияние ще бъде върху а, приходите на производителите, но а, през 2006 година се реши да се увеличи бюджета за бананопроизводителите. А, и а, се изготвиха нови схеми. Имаше един бюджет а, 207 милиона евро, които се отпускат годишно на производителите на банани – за четири района Канарски острови, Гаделупа, Мартиника и Мадейра. Реши се, че а, резултата от споразумението в крайна сметка се взема предвид и се от действията на комисията и че тези действия и мерки са достатъчни, за да предпазят производителите от последствията от споразумението. При все това, като се разгледа ситуацията на пазара, комисията реши, че дори това ще бъде е, излишно. Благодаря. Сега давам отново думата на докладчика госпожа Балдини. Грация. Аврей да поре е due domande Благодаря. Имам един въпрос към комисията. Аз преди се обърнах главно към госпожа Марса. От комисията искам да знам следното. Какъв вид третиране е имало при преговорите? Тоест, какво е било отношението към страните от АКТБ? как как са били формулирани компенсиращите мерки, приспособителните мерки? Как сме искали да въвлечем производителите на банани в споразумението и какви са били изследванията по отношение на тези мерки? Господин Сперони. Благодаря, господин председател. Мисля, че моят въпрос остана неотговорен. Както казах, нещо казахме за последствията на споразумението, за последствията върху европейските бананови производители, но аз исках да зная дали има изследвания на оценка на въздействието върху европейските производители на други плодове, които се конкурират с бананите. Благодаря. Ще дам отново думата на комисията за отговор на този въпрос. Merci, madame euh, благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя на госпожа Мерсо за и ясното изложение. Аз научих много неща. Не съм специалист по търговията. Сега, участието на страните от АСП в споразуменията от Женева е, те бяха приобщени към преговорите, редовно ги уведомявахме е, за хода на преговорите. И те е, всъщност дадоха съгласие за постигнатото споразумение. Е, взехме всички мерки, за да ги уведомяваме и да ги приобщим към преговорите. Сега, колкото до така наречените придружителни мерки, става въпрос именно за придружителни мерки, а не за компенсационни мерки. Има предложение на комисията, което е на масата, Целта е да се помогне на тези страни да се приспособят е, към е, световната търговия за бананите и да, ги, да им помогнем, както им помагаме от повече от 20 страни, или да си подобрят производителността, или да се справят с предизвикателствата, е, пред които ги справя новата конюнктура, или за да разнообразят производството си. Това са мерки, е, които се предвиждат от е, съпътстващия правилник и действията трябва да се основават на план за действие на всяка отделна страна е, и тези планове са по една от трите оси, които посочих. И въз основа на тези планове за действие ще се изготвят мерки за помощ е, които ще откликват на конкретни нужди, нужди, които са свързани с е, ситуацията във всяка страна. Разбира се, е, те трябва да имат предвид и помощите, които получават по други канали, примерно фондовите за развитие или за сътрудничество и развитие и е, трябва, разбира се, да има е, някакво единство е, в сътрудничеството, което ще проведем с всяка страна, за която се предвиждат такива съпътстващи мерки. Е, имаше конкретен въпрос е, за това този инструмент да се впише в друго перо от бюджета. По изложните причини ние искаме съпътстващите мерки да бъдат включени в инструмента за сътрудничество за развитие. Благодаря, каза председателя. Uh, um, Благодаря. Искам да отговоря на господин Сперони. Оценката на въздействието, осъществена през 2006 да засягаше само бананите а не останалите плодове. Така че не мисля, че има кой знае как че има кой знае каква прилика в случая с бананите и с другите а, тропически плодове. Ако все пак а, има някакъв проблем, имаме експерти, които евентуално ще ни осведомят. Да, Габриел току-що ми каза, че Паскал Лами а, самият е присъствал, когато страните са, от АКТБ са преговаряли условията си. На времето, когато Паскала ми участваше в комисията, аз също бях в комисията и си спомням добре а, този момент. Добре. Госпожо Марсо, искате ли отново думата? Не. Добре. В такъв случай нека да пристъпим към следващия елемент от дневният ред. Имаме сходен проблем. Доклада на госпожа Москардини за но всъщност госпожа Маскратини е блокирана от стачката в Италия с Air Италия и и от 2 часа след обед днес до 2 часа след обед утре белгийското въздушно пространство е затворено. Така че, може би и вие ще срещнете трудности, ако пътувате с самолет. Та, госпожа Москардини най-вероятно ще дойде утре, за това доклада ще се разглежда утре. И сега пристъпваме към точка 16, но тя е отложена. И стигаме до 17 изпълнение на член 10 от протокола на ОНЕ за огнестрелните оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа за внос и транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси. Сега пристъпваме към от обмен на възгледи по предложението за прилагане на член 10 от протокола на ОНЕ за огнестрелното оръжие. Това предвижда прилагане на важен инструмент. Общи изисквания за внос, износ и транзитни лицензии е, при е, системата за издаване на разрешения от всички страни, подписали протокола на ОНЕ срещу незаконното производство, търговия на огнестрелни оръжия, техни части, е, съставки и боеприпаси, прият през май 2000 2009 година и който влезе в сила през юни 2005. Не става въпрос за автоматично оръжие и за техните боеприпаси и е, приемането на е, регламента трябва да стане съобразно нормалната законодателна процедура по член 207 е, на Лисабонския договор, защото целта е да се създаде унифицирана система за търговия. Господин Николино е докладчик, той е в залата. Мога ли... Господин Николино, мога ли да ви задам прост въпрос? Това включва и спортно оръжие. Е, аз проявявам специален интерес към това оръжие. Благодаря ви. Грация, президент. Comincio nel rispondere. Благодаря, господин председател. Най-напред, аз искам да отговоря вашия специален въпрос. Дали тук са включени и спортни оръжия? Да, така е. В този смисъл, Тук става дума въпрос за оръжие, за огнестрелни оръжия, които могат да се използват и за спортни цели. И така вие ми напомнихте, че това законодателство всъщност препраща още към годината 2005, когато ставаше дума именно и за огнестрелните оръжия. Като цяло. Сегашните разпоредби се занимават главно с лицензии и за разрешителни за внос, износ и транзитен превоз на огнестрелни оръжия. За всички и държави, подписали протокола. Става дума за неавтоматични оръжия, за употреба не само военна, и за търговия с трети страни. В приложение 1 на регламента се ще намерите членовете, които са покрити от директивата. Пис, пис, пиштови, и техните компоненти, части и боеприпаси, т.е. всички разпоредби, които засягат техния износ, внос и транзитен превоз за трети страни. Е, всеки износ на такива е, продукти има нужда от разрешително. Предвидено е, предвиден е съответен сертификат. Тоест, би трябвало да се постигне с тези текстове един по-бърз по, една, по, по, да се ускори процедурата на износ за 25 страни, подписали споразумението. Ако парламента и съвета одобрят и подпишат това споразумение. Процедурата ще се въпрости и член 10 от протокола ще влезе в сила във всички подписали страни. Тогава ще имаме единна система за търговия с оръжия, части и компоненти и боеприпаси. Когато човек види текста, става ясно колко е важно да се хармонизира процедурата, за да може да имаме сигурност в търговията с оръжия. Имаме и Стокхолмската програма, която е приета от Европейския парламент през ноември 2009 години и през декември е приета от съвета където се казва всъщност, че търговията с оръжие е една от най-големите опасности за сигурността и безопасността в Европейския съюз. Трябва да кажем още, че член 10 от протокола засяга и някои митнически и търговски разпоредби. Цялото досие обхваща и економически аспекти, защото нещата стоят по последния начин. Ние в Европа има 694 милиона, което всъщност са приходите от износа и 220 милиона са, та, са таксите от вноса, а 10 милиона европейци се занимават с видове спорт, които са свързани с огнестрелни оръжия. Обществените услуги, предприятията, които се занимават с обществени услуги, трябва да отделят от 1,3 до 1,6 милиона евро именно като разходи за такива дейности. Тук се вижда нуждата за една по-голяма ефективност, що се отнася до даването на разрешителни и за контролите при износа и вноса на такива продукти. Трябват ни конкретни и ефективни мерки. Трябва ни едно ясно поле на приложение, което да е точно описано и контролируемо. През миналия декември бях ръководител на срещата между парламента и съвета и много бързо на първо четене според мен е възможно постигане на споразумение. Всички институции имат голям интерес към това досие. Ето защо се надявам силно, че ще се получи възможност да отговорим на очакванията на гражданите, а именно да постигнем споразумение, така че ползвателите на тези оръжия да могат да знаят на какви разпоредби подлежат. Надявам се, че на 25 и 26 октомври ще може да гласуваме в нашата комисия и така през декември тази година да може да гласуваме в комисията, а през февруари 2011 година се надявам да обсъждаме темата в пленарна зала. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дискусията и очаквам вашите коментари. Благодаря. Докладчика Сянка иска ли думата? Благодаря, господин председател. Не бях и поискал думата, но все пак ще благодаря на докладчика. Въпрос е много деликатен, засяга специфични а, проблеми, които са типични за нас, а не за щатите и така нататък. Имам въпрос. Какво е отношението казахте, че сте водили дискусии в комисията, но какво е отношението на производителите на оръжие спрямо този регламент? Има ли разминаване в възгледите на спортния сектор, на ловният сектор и така нататък? Аз проявявам особен интерес към този доклад. Като бивш нещо като спортен потребител, имам предвид сега състезанията, аз продължавам да бъда спортист в, е, е, Великобритания, може би е, законодателството е най-строго. Вие не можете да използвате е, вашето собствено, ваш собствен пистолет за състезание е, в Великобритания. Можете да тренирате само в европейска страна, дори да сте част от Олимпийския отбор по спортна стрелба. Така че искам да разбера какъв ще бъде ефекта. Първо, очакваме ли останалите страни от Европейския съюз да имат толкова строго законодателство, колкото в Великобритания, или ще отслабите е, законодателството в Великобритания, което говори говорим за спортно оръжие. Ако няма други въпроси, аз задавам този въпрос на комисията. Благодаря, господин председател. Аз съм Фабио Марини и съм човека, който се занимава с това досие. Искам само да кажа, нещо относно казаното господин Яколино. Ще обясня защо публикувахме това, този регламент. Комисията подписа протокол за огнестрелните оръжия с ООН и този протокол е международен инструмент а, от смесен характер. Това означава, че тези, които попадат под компетенциите на ОНЕ, на Европейския съюз, комисията всъщност трябва да наложи а, европейското законодателство. Членовете, свързани с вътрешния пазар, а, бяха вече разгледани от директивата за вътрешния пазар от 2008. Това е втората стъпка на законодателния процес. И за да се стигне до заключения, свързани с протокола, правното основание на този протокол е всъщност със всъщност членове, е, член 207 от новия договор, който говори за правното основание и то е от чисто комерциално, чисто търговско естество. И е, също така имаме член 346, е, който е правно основание и съответно протокол на ОНЕ се съобразява с тези членове. Европейския съюз трябва да изпълни това международно задължение и а, хармонизирането ще бъде направено чрез общата политика на Европейския съюз. Преди обаче да стигнем до тази дефиниция, имахме един дълъг процес на консултации с различните заинтересовани страни. Господин Яколино напомни, че имаме план по Хакската програма, по стохомската програма, които набелязват приоритетите. И комисията изготви едно дълго подготвително проучване Имахме оценка на въздействието. Но преговорите, е, консултациите, които водихме през 2006 и 2007 година с заинтересованите страни, а, които представяха различните групи от, на интереси, например Европейската асоциация на производителите на огнестрелни оръжия, на боеприпаси за а, граждански цели и така нататък. Имахме също две други срещи в Брюксел през март и юни 2007 с държави членки, с други, например, неправителствени организации. И отворихме специфичен имейл за постоянни консултации. Разбира се, тези консултации бяха с старите страни членки. Получихме отговор от 19 от 27-те но след тези консултации комисията проведе една още по-широка консултация с. А, можете да видите с а, кои точно заинтересовани страни в а, анексите на а, оценката на въздействието. Тук мога да изборя само Европейската камера, свързана с, камера, свързана с тази индустрия, а също така Бизнес Europe и така нататък. Резултатите и становищата на различните етапи също са включени в оценката на въздействието. И като цяло мога да кажа, че Комисията реши да бъде предпазлива и а, това не само за да защити интересите на производителите, но и на потребителите. А, ние също искахме да има една опростена процедура за някои специфични действия, например за спорта или пък за изложби. В подобни случаи има специален паспорт, който се издава и който може да бъде използван. Но за обикновен износ включихме специфични мерки, за да намалим влиянието. Например, мълчаливото съгласие за получаване на разрешително за транзитно пренасене през дадени страни. Но има страни, които може и да не са заинтересовани от подобно а, мълчаливо съгласие. Поне за сега е това, което мога да кажа. Готов съм да отговарям и на други въпроси. Господин Яколино. Господин председател, искам да отговоря на следващия ви въпрос по отношение на разликата между законодателството в Обединеното кралство в сравнение с друг... законодателството в други държави членки. Законодателството в Обединеното кралство изглежда последния начин. Протоколът на ОНЕ е подписан, но не е ратифициран. Ако обаче бъде ратифициран, тогава ще имаме е, това, тази единна система, на която се подчиняват всички и би трябвало да се подчиняват всички държави и членки. На колегата Риналди искам да кажа следното. Ясно е, че представителите на бранша разглеждат това досие така че те смятат, че бюрокрацията се намалява, живота им става по-лесен, работата им става по-лесен, транспорта става по-лесен, трябва да се отговаря на по-малко изисквания. Други сектори, други браншове, като ловците, например, имат друго мнение. Но от този сектор идва сигнал, че хората са готови по-бързо да бъде обработено това предложение, за да може да се дойде по-бързо, по-скоро до е едино, до ясно правно положение. Също и що се отнася до проверките и контролите. Не бива да се забравя много специфична тема, много проблематична тема. А що се отнася до комисията, естествено ще вземем предвид нейното предложение. Искам да кажа, че съм готов за сътрудничество с комисията, за да може да създадем едно законодателство, което все още липсва. Господин Яколин, това, което искам да ви кажа е, че Великобритания има най-строгото законодателство за пистолетите и въобще за огнестрелното оръжие. Обаче, въпреки това, престъпленията и престъпленията с употреба на огнестрелно оръжие драматично са се увеличили и доколкото аз поне знам, е, спортно оръжие е, изобщо спортно огнестрелно оръжие не е било използвано при престъпления в Великобритания. Е, е, те имат е, много странни оръжия, почти незаконни и затова е, страха ми е, че ако има законодателство, ще използва неправилната употреба на това, което аз наричам незаконно оръжие. Така че имате преди това, когато говоря за спортно оръжие. И се надявам такова законодателство е, да не засегне общността на ловците в Европейския съюз. Това беше лично, лич, лично мнение. Е, благодаря ви, дами и господа. Закривам заседанието. Искам да ви напомня, че утре в 9 часа гласуваме и ако аз председателствам е, заседанието, ще започнем в 9 часа. Предупреждавам ви. Е, защото обикновено е, винаги имаме доста работа и много ще си помогнем, ако започнем на време. Много ви моля да не забравите да се вземете картите за гласуване. Господин Риналди. Uh, Може ли да, да ни кажете утре сутринта какво ще гласуваме? Е, доклада за Латинска Америка и енергийната стратегия. Тези два доклада само. Или е, е, разбирам. Казано е, че цялото гласуване ще се състои, включително и Мейдин. Thank you very much for your attendance and I declare the meeting closed.